дам това, което обсъдихме на колегите в съвета и на председателя Ван Ромпой. Още веднъж за мен бе удоволствие да представлявам съвета пред вас. Благодаря. Благодаря ви, госпожо министър. С това преключва дебата. Дами и господа, пристъпваме към гласуване. Първо искам да приветствам новоизбраните председатели Андри Малос на Економически и социален комитет, Дами и господа, стигаме до тайното гласуване за назначаване